Shall we start? Да започнем. Shall we start? Ако обичате, дами и господа, нека започнем. Много ви благодаря. Добро утро на всички. Надявам се, че можем да приемем дневния ред. Има няколко съобщения на председателя. Нека ви напомня, че заседанието може да се проследи в веб стриминг. Освен това, тук е и нашия бюлетин, който е в интернет, но също може да си вземете копия отзад. С нощи се проведе заседанието на председателите на комисиите в Европейския парламент и 28-те комисаря. Аз присъствах на срещата от името на ИМКО. Разгледахме проекто работната програма за 2015 година. Проведе се размяна на мнения. Заседанието беше открито от господин Юнкер, след това говори господин Тимерманс. Според него работната програма за 2015 година наистина трябва да бъде убедителна, конкретна за тази година, не насочена по-общо в бъдещето и основана на договореното с парламента. До тук нищо ново. След това говорихме за необходимостта от нов подход и по-добро регулиране. Е, взех отношение по дебатите за цифровия пазар и за дълбочаването на вътрешния пазар с по-силно развита индустрия. Тук се изказаха представителите на ИМКО, на Либе, те говориха за регламента за защита на данните. Имаше и представител на културната комисия, те пък се спряха на авторското право, както може да се очаква. Самата аз казах, че нашата комисия смята, че са много важни за етостта, конкурентоспособността, но и защитата на потребителите. За това е важно да се прави оценка и на приетото законодателство и неговото изпълнение. А по цифровия дневен ред ние настоявахме и новото и действащото законодателство да бъде подобрено, особено при проучването за цената на Европа. Знаете, че бяха очертани потенциалните ползи и за економиката, и за потребителите. Имаше много положителен отзвук по тази тема и по темата за електронната търговия. Що се отнася до единия пазар, тук уводните думи бяха на господин Катайнен. Той говори за задълбочаването на вътрешния пазар и подобряването на изпълнението на нормите, нещо, за което искам да се разговаря и в комисията. Самата аз казах, че е много важно вече приятото законодателство да се изпълнява, особено директивата за услугите, за взаимното признаване на професионалната квалификация, за обществените поръчки, всичко това с оглед на иновациите, конкурентността и правата на потребителите. При новото законодателство отбелязахме, че някои разпоредби на директивата за обществените поръчки трябва да се преразгледат. Освен това, говорихме за включването на единия пазар в европейския семестър. Така че европейския семестър да обхване економиката като цяло. Знам, че в групите ще има резолюция по работната програма може би през януари. Предполагам, че в комисията акцентът ще падне върху изпълнението, което е разумно. А ние трябва да се запитаме как като комисия в Европейския парламент ще следим направеното от комисията по изпълнението на действащото законодателство – дали са постигнати желаните цели има, или има някои неочаквани последици. Ще разговарям с координаторите дали трябва да отделим време от работата на комисията за преглед на приятите норми. Това е по актуалното състояние. Одобряване на протокола от миналото заседание, следващата ни точка в дневния ред. Ако ако до края на заседанието не получим предложения за изменения, протоколът се одобрява. Актуална информация относно тристранните преговори тази седмица. Тук ще дам думата на Олга. удоволствие, че можем да ви съобщим, че на 1 ноември проведахме последният политически трилог. Говорим за член 6 алинея 4, много важна разпоредба, защото се отнася към защитата на личните данни. Разговаряхме за това как да подходим и комисията отправи компромисно предложение, което съответства и на съвета, и на позицията на съвет. Всъщност успяхме да разрешим всички нерешени въпроси. Е, получихме добър резултат, по-точно е, съобразихме се с е, мандата дадени от пленарната сесия и комисията. Идеята е да има услуга, безплатна услуга, независимо от превозното средство. Това би трябвало да се прилага в цяла Европа и да и ще доведе до повече безопасност. Държавите членки поискаха повече време. Най-важното за нас е датата, на която актът ще влезе в сила. Ние искаме всичко да бъде готово, за да може системата да започне да функционира добре. Разговаряхме и с колегите от Транспортната комисия, от комисията Либе. Искам да им благодаря. Благодаря и на докладчика за много конструктивния подход по време на тристранната среща. Благодаря на всички колеги, които участваха в екипа за преговори. Това са докладчите в Сянка. Е, секретарията и нашите сътрудници. Помощта им беше безценна. Мисля, че не можем да не благодарим е, и на е, комисията. Срещите бяха действително ползотворни. Резултатът е добър и се надявам утре по време на гласуването да получим нужната подкрепа. Благодаря на Ога Сенхалова. Благодаря на целия екип преговарящи. Утре сутринта ще гласуваме договорения текст в 9.45. И ако вотът бъде положителен, аз ще пиша на съвета и ще ги уведомя за решението на парламента. След това съветът ще утвърди същия текст. След това ние ще трябва да гласуваме текста окончателно в пленарната зала. И така, за да стане ясно, гласуваме, аз пиша на съвета, съветът изпраща идентичен текст на Корепер, той се утвърждава и след това ние утвърждаваме текста в пленарната сесия. Следващата точка в дневния ред е доклад по въжените линии. Имам само едно съобщение и едно извинение. Има промяна в софтуера, който използва парламента за превод на писмени документи. И този проекто документ, чието автор е Антонио Лопес Историс Уайт, Антонио е тук, в момента е на разположение само на английски и испански язик. Останалите варианти е, ще бъдат представени на 11 декември. Разговарях с секретарията за това дали докладчика и докладчиците в Сянка биха искали да се удължи срока за внасяне на изменения, като си има предвид, че някои колеги няма да са имали възможността да прочетат текста на родния си език. И така, ще дам думата на Антонио. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с това, което казахте. Има някои притеснения за доклада. Ако трябва да се направят на други езици, ще почакаме. Сега преминавам към испански. Пазара на въжени линии се характеризира с фрагментация. Докладът има доста специализиран характер – Независимо от това, той може да бъде предмет на политически консенсус. Европейският съюз държи 60% от глобалния пазар на въжени линии. В този сектор има около 400, 4000 работни места. Комисията иска да приеме регламента вместо сегашната директива. Аз подкрепям идеята за регламент. Мисля, че трябва да се хармонизира законодателството. Целта е да се хармонизират условията за въвеждане на пазара на предпазни устройства и подсистеми и да се осигури свободното движение на тези стоки. Един от проблемите, идентифицирани в доклада за изпълнението на директивата от 2000, година, е, са различията в транспонирането. Ето защо промяната на правния инструмент от директива в инструмент – ще и бъде в изпълнение на обещанието за усъвършенстване на нормативната база и за усъвършенстване на цялостната система. Това означава, че в целия Европейски съюз изпълнението ще бъде еднакво, тъй като регламента предвижда хармонизация. Държавите членки няма да могат да предвиждат нови или по-строги изисквания в националното законодателство. Заедно с това държавите членки ще регулират различни аспекти на въжените линии, като земеползване, опазване на околната среда и така нататък. Хубаво е, че ще има регламент, защото ненужните разходи, свързани с транспонирането, ще се избегнат. Е, ще има единни правила, които ще се прилагат по един и същи начин. Освен това, регламентът ще избегне опасността от е, различна, различно транспониране. В крайна сметка това е свързано с различни е, нива на безопасност. Никой от нас не иска това. В измененията са Измененията са приведени в съответствие с пакета за, за стоките. Комисията представи 9 предложения като част от пакета за адаптация или преразглеждане. Този пакет съответства на договореността постигната по време на предишния мандат. Разгледах, огледах внимателно пакета, огледах е, и регламентът за съоръжения под налягане и съм внесъл изменения за подобряване на съвместимостта на този текст с общата законодателна рамка. Първоначално идеята е наблюдението на пазара на въжени линии да се включи в новия регламент за пазара за е, стоките. Това е предложението от 2013 година, както помните. Това предложение по всяка вероятност няма да се приеме на време, затова сме предвидили конкретни мерки за наблюдение на пазара. Аз подкрепям включването на глава четвърта за наблюдение на пазара и контрол на подсистемите и предпазните устройства. Това предложение дава и отговор на въпроса за обхвата на предложението 2000, 2000 е, година за въжени линии за превоз на хора – Оценката на въздействието получи одобрение. В, одобрението се казва, че подобряването на правната сигурност трябва да бъде основната ни цел. Ето защо предложението в своя обхват включва четири въжени линии за хора, подсистеми предпазни устройства и също така в член 2, алинея 2 са представени изключенията. Също така за въжени линии, за хора и за спортни дейности, инсталациите, които се използват е, за превоз на хора няма да бъдат обхванати в е, двойните правила. Що се отнася до наследените инсталации, държавите членки би трябвало осигуряват здравето и безопасността по силата на националното законодателство. Накрая аз подкрепям идеята под системите да бъдат предмет на оценка за съвместимостта на подсистемите и предпазните устройства. Не смятам, че а, предпазните устройства и подсистемите би трябвало да бъдат третирани по различен начин, за да не се а, получи изкривяване на пазара. Предложението включва оценка на съответствието и процедури за оценка на съответствието, така както предвижда регламентът от директивата от 2000-та година, но то е в съответствие с обща законодателна рамка. И след с казаното до тук е, надявам се да работя добре с е, другите групи. По всяка вероятност съм пропуснал нещо и мисля, че е, след взаим, взаимодействие ще можем да усъвършенстваме текста. Председателката, сега докладчите в сянка, ако някой иска да се изкаже, нека да каже. Луси Андерсън. Благодаря. Благодаря и на докладчика за толкова подробния проектодоклад и за подробните обяснения. Благодаря и за удължаването на сроковете за изменения. Това наистина е важно, тъй като сроковете, особено след вакансионния период, винаги са трудни за спазване – Хубаво е, че разграничихте между регламента и директивата. Според мен е много важно наистина тук да бъдем последователни и да имаме предвид какви ще са последиците за субсидиарността и държавите членки. Необходимо е да се намери правилното решение – а иначе предложението на комисията наистина хармонизира нормите при въжените линии, защото продуктите на пазара трябва да са функционални, безопасни, като безопасността е от ключово значение. Необходимо е и операторите на пазара, както и съответните власти да разбират добре приложното поле на регламента, да има ясни дефиниции и последователно прилагане на ключовите термини, като уведомените органи, например. Ние искаме да сме сигурни, че всичко казано за Европейската декларация за съответствието е точно. Освен това, трябва да се водим от продукта и опаковката. Не знам дали да не включим и някои текстове за адреси на електронната поща. Пазарният надзор е друга тема, тъй като имаше някои закъснения в приемането на регламента. Необходимо е да помислим дали доклада трябва да включва раздел по тази тема. За мен, разбира се, са най-важни разпоредбите в защита на потребителя. Знаем откъде тръгна този пакет. Одобряваме казаното от докладчика. В Обединеното кралство ние разгледахме въжените линии като за нас е важно нормите от преди 2004 година да бъдат запазени. Също така ни интересува определението за историческите инсталации. В Обединеното кралство знаете, че има останали въжени линии от миналото, те за нас са значението на културни паметници и искаме да бъдат включени. Благодаря още веднъж за удължения срок. За Екаре Урика. Zunächst einmal möchte ich mich beim Rapport първо искам да благодаря на докладчика господин Лопес Естурес. Също така искам да изразя съгласието си с предложението на Вики, че ни трябва малко повече време, тъй като докладът е доста технически и в момента съществува само на английски и на испански. Въпреки това, Екаре подкрепя предложението на докладчика в проекта от доклада създаването на обща законова база за всички европейски държави е добра посока и създава повече правна сигурност по отношение на историческите въжени линии и а, изискването те да бъдат обект на националното законодателство, а, аз мятам, че това също е подходящо, но като цяло а, групата на ЕКР ще подкрепи проекто доклада. Благодаря. Сега от името на Алде, Дитър Чанцл. Благодаря ви, Вики. И аз искам да благодаря на докладчика. Мисля, че докладът е отличен. Трудно е, след като съм прочела 141 изменения, да добавя каквото и да било. Тук е, групите не се различават политически. Според мен е важна дерогацията наистина за исторически установените въжени линии. Ние имаме такива и в Чехия. И би било много тъжно те да бъдат изведени от експлоатация за това, че не отговарят на регламента. Но, разбира се, въжените линии трябва да са безопасни. Въпросът ми е как да избегнем злоупотребите с дерогацията. Защото една стара въжена линия няма непременно културно или историческо значение – понякога се използва, за да не се направят повече разходи. Така че как ще решим коя въжена линия е наистина исторически важна? Нещо друго, както и вие казахте, ме кара да задам технически въпрос, който е по-скоро към комисията, свързан е с пазарния надзор. Какво става, когато приемем регламента за пазарния надзор? Възможно ли е някои от разпоредбите там всъщност да направят безсмислени някои разпоредби от, директно от регламента за въжените линии? Иначе производителите в държавите членки са малко, държавите членки с въжени линии са малко и наистина тук ни трябва регламент, а не директива, за да имаме единен стандарт. Благодаря. Благодаря ви. Аз няма да правя предложения по конкретното досие. По-скоро имам въпрос от общо естество, тъй като съм докладчик по директивата за продуктовата безопасност. Пазарния надзор е важен, целият пакет за безопасността и според мен тук може да имаме потенциален проблем, защото говорим за въжените линии, за газовите устройства, предпазното оборудване. Много от тези теми са елемент от целия пакет за безопасността но въпросът е какъв да е нашия подход. Първо трябва да призовем съвета да постигне напредък по пакета за безопасността. А в нашата комисия трябва да обсъдим подхода, да сме сигурни, че имаме един и същ подход при всички тези текстове, които засягат производителите и потребителите. Необходимо е да се съобразим и с вече приетото в парламента, особено по пазарния надзор. Не може да стигнем до няколко разнородни регламента и изисквания. Това не е добре за вътрешния пазар. Предлагам, госпожо председател, да организираме съвместно заседание, може би с правната служба, за да видим как да подходим. Тук може да има проблем наистина. Не бива да стигаме до 5-6 различни законодателни текста, които са все в сферата безопасност какво да направим, как да сме сигурни, че сме тръгнали по правилния път. Председателката, да, това е хубав въпрос, но проблема не е свързан с правната служба. Секретариатът на нашата комисия вече разглежда трите досиета за въжените линии, за личните предпазни устройства и газовите устройства за да видим какво се включва по незере и да сме сигурни, че има достатъчна последователност. Пак ви казвам, секретарията на комисията ни работи по тази тема, като работи с всички, които до този момент са били активни по включената тема в област пазарен надзор. Наистина трябва да има последователен подход. Той е важен и за производителите в Европейския съюз и тези извън него. Последователността улеснява и пазарния надзор. Но имаме предвид вашите препоръки, ще ги предоставим и на секретарията с молбата да видят къде може да има някакъв разнобой. Марина Грапини. Mulțumesc mult, doamna președintă. De la început vreau să apreciez. Благодаря, госпожо председател. Приветствам работата, която сме свършили до сега. Това е доста тежък, доста технически доклад, но въпреки това много важен. Ще се спра на четири неща. Първо, сроковете за внасяне на изменения. Това въжи не само за този доклад, а и за други от технически характер. Смятам, че те са много кратки и искам да ви попитам какво да направим, за да се справим с този проблем. Имаме нужда от време, за да обсъдим предстоящо законодателство в сила за 28 държави. Трябва да бъдем старателни. Съгласна съм също така, че директивата 2009 трябва да бъде заменена и действително ще се създаде дисбаланс, ако се променят само части от нея. Не разбрах обаче какво имате предвид, когато казахте, че в член 2 нея, 1, там където става въпрос за туристическите съоръжения, този въпрос трябва да бъде регулиран на национално ниво и е, туризмът също трябва да има възможност да се развива в Европейския съюз. В източноевропейските държави. Също има увеселителни паркове, които са важни за туризма и не знам дали е най-удачното решение да има различни национални законодателства, които уреждат въпроса с туристическите съоръжения. В доклада не можах да разбера какво точно предвиждате вие за туристическите съоръжения, каква препоръка отправяте във вашия доклад. А по отношение на историческите въжени линии, действително трябва да се вземат повече мерки, свързани с а, безопасността. Сега ще дам думата на Катрин Штайлер. Нямам докладчик в сянка за гое Зелените или СПД. Не знам дали е определен такъв. Благодаря ви, Вики, за зелените. Аз съм този, който има удоволствието да бъде докладчик. Сянка по доклада. Не искам да удължавам дебата. Благодаря на докладчика за положените усилия. Нямах време да мина през всички 141 изменения, но имам пълно доверие в членовете на групата. Така или иначе, ние напълно подкрепяме тази стъпка и докладчика, както и цялостната ориентация в работата по регламента. Надяваме се да се преодолее блокажа в съвета по отношение на хоризонталния характер, но исках най-вече да благодаря на докладчика и да кажа, че сме съгласни и то напълно съгласни с подхода. Thank you, Madam uh, Chairwoman, and uh, uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които работят по тези досиета, които са свързани помежду си по въпроса за наблюдението на пазара. Аз разбира се ще говоря за газовите уреди, но трудностите на пазара са свързани с това, че ние смятахме, че наблюдението на пазара е вече решен въпрос. Ние в парламента си имаме своя гледна точка. И това е гледната точка, е, която сме подкрепили ние. Разбира се, новата законодателна рамка е факт, но ние си имаме своята гледна точка. Трябва да има баланс. И смятам, че докладчикът, е, по... докладчикът госпожа Шалдемоза е права. Не е лесно, разбира се, тъй като ситуацията, в която се оказваме, не е, не е резултат от а, наш избор. Но се надявам, че ще успеем да работим с докладчика по този въпрос и е много полезно, че, доклад, че председателката подготви един доклад, аз подготвям друг, господин Лопес Лайт също така е автор на доклад. И можем да положим усилия за последователност и съгласуваност на трите досиета. Това е което исках да кажа. Маркус Прецел. Първо, много благодаря за работата, която сте свършили. Доклад в обем от 80 страници за сектор, който осигурява все пак 4000 работни места. В рамките на доклада правите разлика между въжени линии за превоз на хора, туристически съоръжения, исторически съоръжения – за една част от тях предвиждаме европейско законодателство, за други национално и ако си дадем сметка каква машина се опитваме да задействаме и онова, което до сега е свършено като работа в комисията и до сега, просто а, мога само да се очудвам какво сме правили с а, данъчни постъпления и какво правим в момента. Не критикувам съдържанието, но усилията хвърлени за толкова нишов сектор от економиката смятам, че са доста непропорционални. So would the Commission like to make some statements? Комисията иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря. Ще се опитам да поясня някои въпроси. Беше попитано защо съоръжения в луна паркове не са включени? Отговорът е, защото те не влизат в обхвата на сегашната директива и беше решено да се запази превозът на хора и да не се разширява обхвата. Много от въпросите са оставени за решаване от националното законодателство и се надявам, че дефиницията за наследени въжени линии ще, се, ще съответства на разбиранията на всички. Що се отнася до наблюдението на пазара, целта е да се включи и главата за новата законодателна рамка. Надяваме се, че това ще стане и за личните предпазни средства и за газовите уреди. Когато регламентът за, паза, за наблюдение на пазара бъде прият, разпоредбите за е, наблюдение на пазара ще замени онова, което има в секторното законодателство за наблюдение на пазара. Тоест, онова, с което разполагаме в пакета на, за новата законодателна рамка и онова, което ще бъде включено в този регламент, ще бъдат включени. Що се отнася до, пазар, до наблюдението на пазара, това ще бъде заменено с регламент. Що се отнася до доклада, искаме да ви благодарим за представените изменения. С тях предложения регламент ще спечели. Благодаря. Благодаря. Предполагам, че и трите доклада ще бъдат обсъдени на тристранна среща по едно и също време. Но може би ще бъде полезно да проведем, срещ, да проведем среща на трите докладчика и секретариатът ще извършва координиращата функция. Надявам се, че ще имаме тристранна среща по пакета за стоките и наблюдението на пазара. Антонио има думата. I would just uh, like to take the opportunity to thank uh, само ще използвам тази възможност да благодаря на колегите от другите групи за подкрепата, измененията. Въпроса за наследените а, въжени линии са въпрос на държавите членки. Също така искам да ви напомня, че става дума за нови въжени линии. Сигурността е ключов въпрос Зимата идва и въжените линии ще започнат да се използват активно. Дискусиите трябва да бъдат насочени към тези съображения. Готов съм да се вслушам във вашите предложения. Ако възникне нещо ново, ще ви информирам, както съм ви информирам от самото начало, що се отнася до туристическите въжени линии. Моят избирателен район е Майорка и знам нещичко за туризма. Винаги имам това пред... Винаги имам а, туризма предвид. Това е сектор, който Това е сектор, в който работят стотици хиляди, а не 4 хиляди, както във въжните линии. Аз ще огледам внимателно въздействието върху туризма. Имаше и конкретен въпрос за аспектите, отнасящи се към продуктите и туризма, успях да ги включа в доклада. При всички случаи искам да благодаря на всички за подкрепата. Ще изчакаме, разбира се, превода. Езиковият въпрос е много важен за мен, имайки предвид происхода ми. Благодаря ви. Okay. So we will look at an, a way to extend the Благодаря. В такъв случай ние наистина ще удължим срока. Освен това, наистина няма защо да се претоварвате по време на коледната вакансия. Ще ви дадем малко време и след коледа. Благодаря ви. А сега да преминем към следващата точка, което е представенето от страна на комисията на оценката на въздействието на нормите при закрия на неразкрити ноу-хау и търговска информацията и наречените търговски тайни, закрила срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване – ще започнем с комисията. Mr. Bajava? Yeah. Thank, Thank you, you very much. Thank you, Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Възможно ли е да видим целия слайд на екрана. Доста слайдове имам, затова веднага ще премина към презентацията. Госпожо председател, очевидно, че сега отговарям на въпросите, поставени на предното заседание във вашата комисия – има много слайдове по оценката на въздействието. Надявам се да са дадени на членовете на комисията, не и на преводачите обаче. Може да ги намерите на веб страницата на комисията. Добре, аз се надявам, че всеки ще успее да проследи слайдовете, така или иначе нещо, по което едва ли е необходимо много да говоря, е темата за важността на знанията и познанията изобщо в съвременната економика, конкурентно способността на нашите компании зависи именно от това как се управляват познанията, как се използват иновациите. Това е важно и при интелектуалната собственост. Нещо друго, което е много важно, темата за търговската тайна. Принципно Всеки вид бизнес иска да запази своята информация като конфиденциална. Така или иначе, винаги търговската тайна е тайна до регистрирането на патента. И ние можем да кажем, че търговската тайна е сърцевината на конкурентоспособността на стопанската дейност. Преминавам към следващия слайд, ако обичате. Надявам се, че ще видим следващия слайд, казва оратора. Много е важно Тук да не говорим за някакви изключителни права. Би трябвало вашия конкурент по законен път да може да стигне до наличната информация. В това отношение е необходимо наистина да се иновира и да има и нова търговска информация. Нещо друго, което трябва да знаем. Много често търговската тайна става предмет на незаконни опити за нейното разкриване, придобиване и разбира се, тук трябва да се запитаме доколко това е проблем. Оценката на въздействието показва, че проблемът е съществен – Нека обясня какво направихме, за да съберем необходимата информация. На първо място извършихме правен оглед на ситуацията в държавите членки. След това проведохме и конференция, на която присъстваха много участници искахме да обсъдим начините за упражняване на надзор на пазара. Ясно е, че самите дружества не разкриват търговските си тайни и за това при извършване на оценката на въздействието ние непрекъснато се връщахме на темата как става събирането на данни. Проведохме и обществено допитване, както може да се очаква, но нека кажа, че професор Францони проведе проучването на индустрията. Той е водещ експерт, работи в Болония. Неговите заключения са плод на методиката, одобрена в Осло. Uh, you'll see from there also that 60% Виждате, че 60 извадка от малки и средни предприятия дава много важна информация. За нас обществените допитвания са важни. Имахме 386 отговора по различни категории научно-изследователски отдел на парламента е запознат с проучването и основните очертани проблеми. Разбира се, трябва да се има предвид, че имаме един вид отговор за целия бизнес в Европа и друг вид отговор в групата маки и средни предприятия. Това се очерта при обществените допитвания. А при отговорите на гражданите трябва да се има предвид, че поне половината бяха абсолютно идентични. Тук се следва матрицата в интернет, публикувана от една от политическите партии – Нещо, което отбелязахме и в оценката на въздействието, без да вземаме позиция по въпроса. Това, както виждаме, се случва. Но какви са нашите заключения? Оценката на въздействието съдържа 25 приложения. На този слайд тук виждате най-важните ни заключения. Първо, се оказа, че търговските тайни наистина са много важни за стопанската дейност целия Европейски съюз, но злоупотребата с търговската тайна се смята за сериозен проблем, който е все по-наболял. На трето място Законодателната рамка на вътрешния пазар е доста фрагментирана, както го беше отбелязала и вашата комисия. Нещо много важно, което до голяма степен обослови и проучването. но Фрагментацията пречи на трансграничните иновации, на работата в мрежа, а имайте предвид, че в наши дни дружествата се специализират в определени области и предпочитат да работят с трансгранични партньори при разработването на нови продукти и услуги. Но трудностите очевидно ги възпират. И до голяма степен това пречи на растежа и конкурентоспособността на вътрешния пазар. Като говорим за економическите резултати на Европейския съюз, нека се върнем на представения слайд. Нещо, което изброява темите за малкия и средния бизнес. Принципно малките и средни предприятия вълдушевено подкрепят законодателното предложение. Нещо друго, което посочвам в слайда, е факта, че търговската тайна е много важна при обмена на познания и информация между търговските партньори, защото проучванията се правят все повече в сътрудничество. Тук се включват и университетите, някои търсят бизнес партньори в целия Европейски съюз, когато искат да доразвият своите, своята развойна дейност, нещо много важно за вътрешния пазар. Сега нека се спра на основните причини за незаконното придобиване. Ясно е, че ние сме економика на знанията и за това знанията наистина са сърцето на всеки бизнес. Специализацията също така, възлагането на външен изпълнител – съвместните предприятия. Всичко това се развива все повече и повече. Така се развива всъщност конкурентния бизнес. Но очевидно изтичането на информация при тези схеми е изключително нежелателно. Имаме и друг фактор – краткия продуктов цикъл. Знаете, че доста от специалистите говорят за съответната защита и житейския цикъл на един продукт. Има много продукти обаче, чиято годност е кратка и тук ключовото е – получаването на максимална информация, докато се продава или докато е наличен продуктът. Разбира се, трябва да имаме предвид и технологичния напредък в ИКТ, тъй като много неща се правят направо в интернет и хакерите незаконно могат да придобият всякаква информация понякога. Казах ви обаче, че не винаги имаме достатъчно данни. За това се опитахме да видим доколко голям е този проблем. Разговаряхме с индустрията, имаме представителна извадка. Принципно дружествата заявиха, че са били предмет на такова незаконно придобиване на техния ноу-хау. Но Имайте предвид, че много често дружествата нямат желание да предоставят такава информация, защото смятат, че тя е в ущърп на доброто им име. Така или иначе, ето и тази седмица разбрахме, че в САЩ една от развлекателните компании е била жертва на посегателство на хакери, като всякакви видове продукти, включително и филми, чиято премиера предстоят, са били източени по този незаконен начин. Представения слайд сега ви показва какво е законодателството в държавите членки. Нормите са различни и за това трябва да подчертая, че да, на национално ниво съществуват процедури, има всякакви разпоредби в държавите членки, но съвсем няма правна сигурност, когато възникне трансграничен проблем. Само 10 държави членки всъщност имат е, законодателно определение на търговската тайна. Въпреки факта, че тя е включена в споразуменията ТРИПС. Освен това, има много важни разлики при предвиденото за спиране на трети страни що се отнася до експлуатирането на търговската тайна. Казах ви, че има 6 държави членки, които пък изобщо нямат конкретни законодателни норми в тази област, разчитат на общото гражданско право. Имайте предвид обаче, че при правното обжалване разходите и проблемите са големи. Затова и е необходимо бизнесът в Европейския съюз да бъде защитен по-добре. Нека се спра и на корективните мерки. Продуктите, разработени чрез незаконно придобиване на търговската тайна. Оказва се, че в 7 държави и членки не е възможно такива продукти да бъдат изети. Ето виждате пак колко са раздробени нашите норми. Има големи разлики. Проучването показва, че разнородността на законодателството в Европейския съюз до голяма степен пречи на трансграничния бизнес. Много е хубаво, когато собствената ви държава членка ви осигурява достатъчно защита, но ако работите с партньор, от друга държава членка и той не е достатъчно добре защитен, тогава вече има неравновесие, има неравновесие и при правните средства за защита. Още един ключов проблем, който ни занимава правните спорове. В някои от държавите членки се оказва, че съвсем не е ясно как с целите на справедливия процес може да се опази търговската тайна. Или законодателната норма е на лице, но никой не я прилага. И накрая, но не и по значение, ще се спра на наказателното право. дото говорих най-вече за гражданското право, но в някои държави членки са предвидени и наказателно-правни санкции. Това е в 12 от тях. Така стоят нещата. Ето на този слайд виждате фрагментирането, виждате и правните празноти. като трябва да се отбележи, че ОИСР работи по същата тема. Ние не сме единствените. Те разглеждат нивото на защита на индустрията. Това са резултатите в четири от големите държави членки. Както виждаме, различията продължават и са достатъчно добре изразени. Така или иначе, много малко от дружествата защитава търговската си тайна в съда. Това, което ги спира е фрагментацията, липсата на правова яснота. 29 процента от респондентите са на мнение, че няма и ефикасни средства за правна защита. 40% се страхуват, че ако се обърнат към съда, ще бъде разкрита търговската им тайна. Има два основни проблема, които се очертават от оценката на въздействието. Първо, възпиращия ефект на всички тези проблеми ако искаш да работиш трансгранично. На второ място, конкурентоспособността на бизнеса е намалена. Винаги, разбира се, трябва да се има предвид, е, че това е трудна тема за количествено проучване, но сме се опитали да дадем най-доброто от себе си. По първия проблем ще кажа, че няма никакво съмнение. При липсата на правна сигурност няма доверие в иновациите, смята се, че те ще бъдат откраднати или пък се оказват твърде скъпи, ако трябва да бъдат защитавани. 40% от компаниите в Европейския съюз предпочитат да не споделят търговски тайни именно поради изложените причини. Над 50% от бизнеса е на мнение, че разликите в националните законодателства са в ущърп на трансграничната им дейност. Конкурентоспособността 56% от респондентите са на мнение, че всички тези проблеми водят до загуба на клиенти и договори. От проучването се разбира ясно, че маките и средни предприятия са засегнати в най-голяма степен, защото те разчитат на търговската тайна, а регистрацията на интелектуалната собственост е твърде скъпа за тях. Накрая тема, по която пак виждаме разликите в държавите членки, от общественото допитване стана ясно, че принципно в държавите членки, където защитата не е особено добра, рискът се смята за твърде висок. трябва да се има предвид и въздействието върху пазара на труда. Аз съм включил данните от доклад в Германия, който показва, че годишно се губят 30 до 70 хиляди работни места и всичко това заради индустриалния шпионаж. Виждате колко е голям проблема. Много е важно въздействието и върху мобилността на работната ръка, защото от някои от проведените разговори става ясно, че когато правната рамка при средствата за обжалване не е достатъчно убедителна, съответно работодателите се възползват. Това трудно можеше да се измери, но мисля, че в САЩ вече се работи в, по тази тема. Съответно в Съединените щати това е разликата между законодателството на различните щати. Струва ми се, че като говорим за намалена конкурентоспособност, споменах и проучването на ОИСР, трябва да споменем със сигурност връзката между по-добрата защита на иновациите и економическото развитие. Това принципно се отчита. Нашите политики трябва да имат следните цели. Първо, да се подобри правната защита в рамките на целия вътрешен пазар – като пак казвам, това трябва да е правна защита срещу незаконното придобиване на търговски тайни. Не става дума за пораждане на някакви нови права. Нещо, което вече е предвидено в споразуменията по ТРИПС. Постигнем ли целта си, ще се подобри научно-развойната дейност, трансфера на знания във вътрешния пазар – и така дружествата ни ще бъдат конкурентни на световния пазар. Това е проблем на вътрешния пазар, следователно правното основание, член 114 от договора, направихме анализ и на субсидиарността. Научният отдел на парламента посочи че имат проучване Испания и Португалия бяха готови да разгледаме субсидиарността при тях. Що се отнася по различните варианти, няма да изброявам тези, които бяха отхвърлени, макар че причините за отхвърлянето са интересни. Така или иначе имахме пет варианта от статукво до хармонизиране на гражданското и наказателното право в областта. Вариант 2. Препоръки и информация за компаниите. Не смятаме, че статуквото е реалистичен вариант. Вече обясних, че незаконното придобиване е във все по-големи мащаби – ТРИП се прилага повече от 20 години. Надявахме се да има защита тук, но както виждате на слайда и това, което е отясно на диаграмата, много от запитаните са на мнение, че е необходимо да се предприеме по-активно действие. Същевременно малките и средни предприятия са предпазливи, според тях е необходимо да се работи наистина на европейско ниво. Не искам да говоря по всички варианти, по-скоро ще се спра на петия от тях – хармонизиране на наказателно и гражданско-правните санкции. На първо място в областта наказателно право ние смятаме, че това трябва да е е, нещо, което се прави само в крайен случай. Преди да има хармонизация в гражданското право, не бива да се прибързва с наказателното. Но един типичен е, въпрос при второто би била мобилността на трудовата сила и действията на работодателите – Така или иначе все още е, е малко прибързано да се пристъпва към наказателното право, затова се отказахме от петия вариант. За нас е много важен факта, че 77% от бизнеса е на мнение, че трябва да има по-добра защита – 54% смятат, че трябва да има подобрени възможности за работа и в другите държави членки. 49% са на мнение, че общностните норми ще имат наистина възпиращ ефект при незаконните придобивания. Същевременно подкрепата за този вариант е доста висока, но вижте самото проучване, самата оценка на въздействието, данните са убедителни сами по себе си. Конкуренцията също е важна – по-голямата правна сигурност, включването на предпазни механизми и клаузи срещу злоупотреба, нещо за което говорихме миналия път, наистина би трябвало да разсее някои от опасенията на законния бизнес. Трябва да имаме и съответните разпоредби за правните спорове с трансграничен характер – защото някои придобива търговска тайна, като твърдят, че всъщност тяхната тайна е била открадната. Тук са необходими конкретни предпазни механизми, за да се избегнат точно такива ситуации, трябва да се предвидят и санкции. Трудовата мобилност – Вече казах, че според нас по-ясните правила за защита на търговската тайна ще улеснят избора, направен от работодателя. Нещо друго, което е много важно за нас. Необходимо е текстът да бъде балансиран, така че да засегне трудовата мобилност в минимална степен, като имаме предвид, че тук трудовата мобилност е на високо квалифицирани работници, това са експерти със специфични познания. За това е необходимо тук да се внимава така че трудовата мобилност да не води със себе си някои отрицателни последствия. Предвидили сме и предпазни механизми при основните права, особено при журналистическата свобода и подаването на сигнали за нередности. Все пак ние се притесняваме, че ни твърде строги норми биха могли пък да ограничат тези свободи. Не сме проследили екологичния ефект. А, за административното време вече казах, че много от МСП настояват за тези норми. Готов съм да отговоря на допълнителните въпроси на парламента. Сега, ако сравним вариантите. Може да се каже, че препоръките, информацията за компаниите, това е един много скъп вариант. Защото имаме фрагментация, която няма да бъде преодоляна, просто дружествата ще знаят колко ще е трудно да водят трансграничен правен спор. Това едва ли много ще им помогне. Вече обясних защо включването на наказателното право, особено при трудовата мобилност, може да неутрализира положителния ефект на предложението. Through that, go to the next one. Um, And I think this you had last time, Chair. So when you actually, when my colleagues were presenting more the so I, I, um, I think I. Може би последния слайд по наблюдението и оценката. Записали сме подробен план за наблюдение и оценка – той е реалистичен, защото правните мерки дават резултат след време. Това, което е най-интересно за нас, е оценката на економическия ефект от... Ни казахме ясно, че ще разчитаме на а, Охим, за да работим по тези въпроси. Вече започна работа. Хубаво би било да има вече индикатори. Това беше поискано от нас. Да, съм съгласен. Ако бъде прият доклад, ще има пълна прозрачност относно най-удачните индикатори и тяхното изпълнение. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че толкова дълго говорих, но оценката на въздействието е много пространна. Реакцията беше положителна и аз оценявам факта, че ни дадахте възможността да я представим. Благодаря ви за тази много детайлна презентация. Сега Докладчикът Коми има думата. Благодаря и аз ще отнема малко време, имайки предвид презентацията, която чухме, трябва и ние да кажем своето мнение. Започваме дебат, който започна Става дума за търговски тайни. Искам да потвърдя, че комисията ИМКО е автор само на становище, т.е. представя гледната точка на вътрешния пазар. Становище ще бъде ИТРЕ компетентната комисия Юри. Досието е много важно, защото основната цел е е да посочи целите, които ще подобрят конкурентоспособността на предприятията в етап на криза. Всичко това, което може да помогне а, нашата индустрия, особено малките и средни предприятия, изиска нашата подкрепа. Европа трябва да бъде лидер на глобалния пазар в областта на науката и новаторството и това предполага система за хармонизация. И разбираемо е, че с разработването на нови продукти и услуги е, е са защитени от е, поверителност. Правата върху интелектуалната собственост не обхващат всички аспекти. Е, в това число и онези издания, които трябва да бъдат защитени. В процеса на научна научно изследване се натрупват много е, знания, които излизат извън рамките на защита на правата върху интелектуалната собственост. Това е проблемът. Но та, търговската тайна е добължителен инструмент. Необходимо е да се възприемат е, ограничения върху разпространяването, разкриването на търговски тайни в анализа на, при анализа на предложението на комисията трябва да се държи сметка за основната цела, именно подсилване на конкурентоспособността на предприятието. На мен ми се иска крайният резултат да бъде балансирано становище от всички гледни точки. Ще направя няколко разсъждения и това е става дума за първа размяна на мнения. Ще навляза в детайли. Предложение, комисията направи две проучвания, изследване и обществена консултация. Комисията очевидно е предугадила, че парламентът ще излезе с доклади. Ние е, разговаряхме с 300 а, респонденти. Разговаряхме с асоциации като Бизнес Europe, издружения, които имат отношение към този въпрос и разговорите с тях са важна основа, но основният аспект са гражданите. 152 е, граждани участваха. Крайно недостатъчно. Според мен това е основният пазар. Това е основният проблем, особено в нашата комисия. По време на обществената консултация стана ясно, че гражданите е, някои от тях са скептични към ново законодателство. Предприятията са за. Моето тълкуване е, че думата тайна е, предизвиква сред гражданите е, идея за нещо, което не е достатъчно прозрачно. Така че понякога е трудно да се допитваме до гражданите, като използваме думата тайна. Не е ясно защо гражданите не искат нов нормативен акт мисля, че си заслужава да се замислим. Може би комисията би могла да ни обясни по-добре мотивите за дадените отговори. Ние, аз все още не съм получила отговор от Организацията на потребители. В... Благодаря на комисията по време на последната среща поискахме анализ на въздействието. То беше представено днес и затова благодаря на комисията за ангажимента й. Проблемът стана ясен в един много красноречив слайд, а именно търговски тайни се третират по различен начин в различните държави членки. Целта е да, да, се, да се сближат националните норми. Нека да разгледам някои въпроси. Предложението на комисията е балансирано. Аз бих предпочела един по-рестриктивен подход и тук бих искал да кажа няколко думи за приложението. Член първи определя обхватното, обхваща приложното поле. Аз мятам, че тук трябва да се прецизира да кажем, че националните норми трябва да бъдат запазени. Една позиция, която се оформя и в съвета, който започна да работи преди парламента. Основната цел на предложението за директива трябва да бъде да съдат минимални стандарти за защита, т.е. минимални нива на защита на търговската тайна в държавите членки, така че да има минимална хармонизация. Разбира се, страните могат да предвидят по-широка защита. Само, че а, трябва да има минимални стандарти. Защитните норми а, са за вътрешния пазар. Преминавам към предложените дефиниции. Предложените дефиниции не са проблематични. Те съответстват на споразумението ТРИПС, макар че е, смятаме, че текстът може да се допълни. Глава 2. Е, там се говори за условията, при които се определя кога една информация е незаконно придобита и незаконно разкрита. Е, комисията възприема подхода за виновност. Тук е, имаме предвид е, или небрежност, или преднамереност. Аз мисля, че подходът трябва да бъде по-обективен и аз бих искала да чуя вашата гледна точка, тъй като въпросът е деликатен. Що се отнася до мерките, говорим за глава 3, мерки, и защита и методи за защита, както и санкции. Не, ми, не смятам, че тук има сериозни проблеми от гледна точка на вътрешния пазар за защита на потребителите. Но и тук бих искала да чуя вашето мнение. Както е, предвидихме миналия път, е, тук ще се говори много и защита на основните права права на професионалисти, на специалисти, на граждани. Съображение 23 и 24 са посветени на тази точка. Всяко, никое законодателство не може да намали защитата, имайки предвид харта за основните права, Всъщност ние трябваше да обсъдим оценката на въздействието, само че и след това е и Катрин Штайлер. Съгласна съм с вас. Още няколко минути. Две минути. И искам в определен момент да да проведем разговор. The end. <laughs> at, at the end. I think that... В крайна сметка, по, предпочитам на италианския. В този случай бих искала да чуя вашето мнение, защото има няколко деликатни въпроси. Съжалявам, че навлязах в детайлите на а, оценката на въздействието. А, само, че не сме, а, не сме чули мнението на гражданите. Извинявайте, че бях толкова дълга, но смятам, че трябва да се спрем, да се спрем по, а, конкрет, на конкретни въпроси, а не да обсъждаме а, общи такива. Благодаря. От групата на социалистите. Okay. So for the ECR, I'm Ms. Emma Госпожа Макларкин за ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на комисията за това, че ни представи детайлно оценката на въздействието. Очудих се, че на последната графика е показан само един проблем. Надя... Обедена съм, че това няма да бъде така за всички държави членки. Необходимо е да има и гражданско, правен, гражданско правно средство защита. Много е важно това, че малките и средни предприятия фигурират като, основно, като основен участник. Имам обаче притеснения за периода от една година. В Обединеното кралство имаме 6 години за подготовка за съдебен спор. Другият ми въпрос е свързан с разходите. В момента се смята, че няма допълнителни разходи. Можете ли да потвърдите това и можете ли да потвърдите, че страни като Обединеното кралство, които вече имат система, няма да се наложи да я променят? Благодаря. Госпожа Калас. Тъй като трябваше да обсъдим оценката на въздействието на комисията, не сме видели доклада, не мога да коментирам и не мога да коментирам и коментарите на докладчика. Е, има обаче въпрос, е, който си задавам. Оценката на въздействието се основава на допускането, че защита на търговските тайни ще насърчи новаторството. Аз обаче искам да задам обратния въпрос – дали европейските правила за търговските е, тайни могат да навредят на новаторството. Ще поясня. Новаторството и, сътрудни... и сътрудничество между фирмите се превръща в, закон... в закономерност. Подхода на оценката на въздействието е, основната хипотеза е, че защитата на търговските е, тайни води до повече е, конкурентно способност. Само, че в сегашната економика е, се обменя информация, има широк е, достъп, широк публичен достъп, което се оказва полезно също за фирмите. Също така, на един от слайдовете беше показано, че 125 фирми са отговорили, от тях 59 са били малки и средни предприятия. Действително ли е, ползата ще бъде по-голяма за малките и средни предприятия, тъй като нямат финансовите средства да търсят правна защита за търговските тайни. Но дори ако има европейски правила, е много вероятно МСП да не могат да си позволят е, съдебни спорове, а големите фирми ще могат. Комисията огле... об... обмислила ли е възможността съдебните спорове, заведени от големите фирми, ще бъдат в ущърп на малките предприятия? Дали, не е ли това начин за издигане на пазарни бариери? Също така аз бях юрист в продължение на 14 години и работил съм по всякакви дела. И в един от слайдовете ви се казваше, че търговската тайна не означава, че никой не може да измисли също. Тя си имам два въпроса. Как можете да докажете, че тази търговска тайна е ваша? И второ, ако можете да докажете, че това е ваша тайна и можете да докажете, че не е била открадната, как можете да докажете щетите? Обикновено за основа се използва твърдението, щях да спечеля толкова и толкова пари, ако не ми бяха откраднати търговските тайни. Аз мисля, че един от отговорите беше, че липсата на средства за съдебна защита е една от причините, поради които няма подкрепа. Що се отнася до търговията, големите търговски партньори е, имат, е, са предвидили защита срещу незаконно придобиване. Искам обаче да чуя няколко думи за съществуващото законодателство в Китай и Русия които са наши партньори. Е, може би не Русия толкова, колкото Китай. Паскал Дюрант. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък и да не повтарям това, което казах миналия път за изненадващия начин, по който комисията представи своята работа. За да стигнем до една цел, която според мен е доста отдалечена от това, което беше представено, се нати... натиснаха се няколко а, копчета. Първо копче конкурентно способност, второ защита на МСП. Да, трябва да ги а, защитим, създаване на работни места и условия за науката. И като натиснем всички тези копчета, е, ще създадем Европа, ще направим Европа най-прекрасното място за заетост и така нататък. Малките и средни предприятия е, всъщност е, не са тези, които защитават най-голяма степен търговските тайни. Те се, те се защитават най-вече от големите предприятия. Кой не би, е, кой не, не би искал да му бъдат защитавани търговските тайни? Тревожа се от начина по който са представени въпросите по различни причини. Смятам, че тази графика е погрешна. Що се отнася до френското законодателство, познавам го, тъй като съм бил адвокат. А, от, продълж... Работил съм 25 години като адвокат. Във Франция търговската тайна, която е а, легитимна и не виждам а, това в а, това, което ни представи комисията, а, търговските тайни са защитени от наказателното право, гражданското право. И аз винаги съм се отнасял с скептицизъм към декларации. Честно ни казват, това не функционира, онова не функционира. И има разлики в законодателството. Да, има за разлика, само че нещата се смесват. Казват ни, че това, което ме притеснява, е, че ни казват, че има откраднати файлове, коя, стран, коя страна не защитава кражбата, защото пиратираните досиета съставляват а, кражба. Да не ми говорят за търговски тайни е прочи. Има законодателство, търговско и гражданско право, което защитава тайните. И накрая искам да ми обяснят как една недефинирана търговска тайна не е в ущърп на потребителите. И има големи групи, които ще ми кажат, че търговската тайна засяга всички производствени процеси и потребителите нямат достъп до определена информация, защото тя е защитена като а, търговска тайна. Аз мисля, че тази директива е изключително опасна, тя е твърде обща, изключенията са много слаби и аз лично не съм убеден, че има истински проблем, свързан с защитата на производствата на малките и средни предприятия. Благодаря за вниманието. So for the um, GUE group, the... Групата на ГУЕ не виждам докладчика в сянка на ГУЕ, обаче СПД е те не са посочили докладчик в сянка. Остава ни Джулия Реда и след това госпожа Грапини. Предполагам, че ще чуем и отговор на казаното до тук. Джулия, накратко, ако обичате. Да, ще се опитам да бъда кратка. Това, което ме притеснява, е следното. Комисията каза, че директивата трябва да има положително въздействие върху трудовата мобилност. Аз се питам, след като ноу-хауто на пазара на труда на работниците е много важно и след като естествено в подаваната за работа автобиография да се посочи наученото от предишното работно място, не е ли твърде широко определението в директивата? Е, защото то дефинира търговската тайна без да навлиза в необходимата сложност и ниво на защита. По какъв начин тогава един работник или служител ще бъде защитен от опасността да трябва да разкрие наученото, просто като използва уменията си в новата работна среда? Госпожа Грапини. Mulțumesc mult! Vă spun uh, sincer că... Благодаря ви. Много внимателно изслушах представенето на комисията и следих обсъждането. Въпреки това съм доста загрижена за малките и средните предприятия. Всички големи фирми, които имат търговски тайни, имат възможност да я защитят. Тази възможност обаче не съществува за малките и средните предприятия. И не знам как на практика малките и средните предприятия биха имали полза от новата директива. Така че, уважаеми представители на комисията, казвате, че искате да защитите МСП самата. Аз е, идвам от тези среди, не знам, не разбрах как искате да го направите. Всички процедури са много дълги, продължават по 7-8 години. смятам, че има троен конфликт при опазването на търговската тайна. Например, когато един работник напусне е, едно предприятие и отнесе ноу-хауто с е, себе си. И а, е, този процес а, евентуално а, продължава много дълго време и в Румъния често пъти работникът има право. След това има конфликт между големи и малки предприятия. Тук смятам, че е почти невъзможно за едно малко и средно предприятие да защити правата си или изобщо да започне съдебен спор, който е много скъп. И вие казахте, че само в 10 държави членки има правна дефиниция на, търговската, на понятието търговска тайна. Ако всеки от нас разбира различно нещо, когато а, с, говорим за търговска тайна, то не е чудно, че в а, държавите членки се а, тълкува по различен начин а, това законодателство. Може ли да ми обясните как с тази директива искате да помогнете на малките и средни предприятия? Не ми стана ясно нито от изследването, нито от вашето представене. Може би нямахме достатъчно време. Същото въжи и от, за представенето на докладчика. Разбрах, че не всички държави членки имат а, а, дефиниция на понятието търговска тайна, само 10 от тях. Споразумението ТРИПС беше споменато, че то не осигурява достатъчна защита, въпреки че се прилага толкова дълго. И също така е трудно да се определи каква информация е представлява търговската тайна. Така че под чертата на мен не ми е ясно какво аз мога да направя, а, когато се върна в а, Румъния и какво да обясня на малките и средните предприятия, че а, се предприема като мерки в тяхна защита. Благодаря. Комисията, искате ли да отговорите? Ще се опитам. Знам, че нямате много време, но аз винаги съм готов да разговарям и отделно е, с евродепутатите. Първо по бройката МСП. Да, може би не сме се допитали до достатъчно голям брой от тях, но ние използвахме различни научни методики. Независимо от бройката, това са реални маки и средни предприятия, които са пострадали и които живо се интересуват от темата. Бройката може да е малка, но пак ще ви призова да погледнете методиката. Освен това, проблемът не е само наш, той се разглежда и в световен мащаб. На второ място МСП обикновено не завеждат съдебни спорове – това се казва обичайно, но някои от тях всъщност го правят. Освен това, други заявяват, че ако имаше европейско законодателство, тогава би имало и общо определение във всички 28 държави членки, дефиниция, която да отговаря на ТРИПС Нещо, което държавите членки би трябвало да са транспонирали. Фактът, че попаднахме на различни определения в националните законодателства, естествено води до необходимостта от хармонизация. Така че ако говорим за добавената стойност, в никакъв случай не я подценявайте за МСПП. А, при съдебните спорове имайте предвид, че много от тях отново казаха, че ако имаше общо определение, ако имаше ясен начин на действие, те биха имали доста повече подкрепа при заведените спорове срещу големите компании. Принципно аз разбирам основанията на членовете на комисията, според които ще лобира големия бизнес. Имайте предвид обаче, че голяма част от малкия бизнес разчита на лицензите, които идват от големия бизнес. И по този начин големите налагат своите норми на малките. Ние смятаме, че предлаганата директива ще даде на по-малкия бизнес възможности за договаряне. Така че от гледна точка на МСП смятаме, че постигаме целта си. Нещо друго, което споменах и при представенето. Да, държавите членки са предвидили съответната защита, и тук не ме интересува какво се случва в различните държави. Интересуват ме разликите. С други думи, когато има трансграничен спор, те ще са все по-чести. Знаете ли кое законодателство се прилага? Как можете да предявите иск? Да не говорим за това колко са големи разходите. И на последно място, съжалявам, че все говоря за маките и средни предприятия, но имайте предвид, че когато се правят такива законодателни предложения, много рядко МСП да бъдат толкова активни още на началните етапи и да искат решение на проблема на европейско ниво. Аз работя повече от 20 години в комисията, знам, че МСП не обичат съдебните спорове, докато тук те сами настояват за такава стъпка. За това ви призовавам да разгледате оценката на въздействието. Имайте предвид, че тя беше изготвена внимателно, никой не е бързал с нейното изготвяне или представяне. Благодаря ви. Благодаря ви, че вие сте готов да работите с евродепутатите, които проявяват по-голям интерес. Да, съвсем накратко, ако няма директива от полза за малките и средни предприятия, няма да можем да окажем защита за МСП, що се отнася до сроковете за а, с, съдебните дела. Срещу Италия има заведени дела за забавяне. Ето защо смятам, че трябва да има европейска реформа на прав... в областта на правосъдието, но това е друг въпрос. Моят опит в Италия сочи, че често се използват малките и средни предприятия за новаторство. Ние даваме финансова подкрепа за МСП, за да, за да разработват нови технологии. След това се използват големи предприятия. Понякога това малките нови предприятия са или собственост на големите, или пък са напълно независими. Ето защо имаме нужда от ясна дефиниция. Моето становище няма да бъде регламент, ние имахме директива и искаме да защитим всички малките и средни предприятия. Благодаря ви. Много благодаря за толкова подробното представене на оценката на въздействието. Ние ще продължим да следим темата. Следващата точка е пак представяне на оценка на въздействието. Господин Чиваро, това е при газовите уреви. Катрин Штайлер е нашия докладчик. Благодаря. Алисън Дейвис от звеното за оценка на въздействието на парламента също е тук. Освен това, ще е хубаво, ако останете, за да чуем вашия коментар и по темите, предвидени за следобеда. Благодаря. Ще дам думата на Вера, моята колега, която ще направи представенето. Thank you. So, if we go to the first slide, I... Първия слайд. Ще се опитам да бъда кратък наистина, но е необходимо да се иллюстрира целият процес. Директивата за газовите устройства и уреди е нещо, по което се работи още от 90-те години. Ние искахме нов подход. Принципно имаме законодателна рамка, която работи добре, но сега трябва да се включат и нови разпоредби. Хубаво е, че имаме работната група на държавите членки. Още откакто влезе в сила директивата, но трябва да кажа, че именно тази работна група набеляза доста от проблемите през последните няколко години. Затова беше създадена накрая и специална група, която да разгледа правната рамка. Освен това направихме и експост анализ, но така или иначе заключенията и на специалната група на държавите членки и на оценката експост показаха необходимостта от оценка на въздействието по различните набелязани проблеми. Беше важно да се допитаме до заинтересованите групи, производителите, гражданите, за да получим техните предложения – Всичко това се влява в оценката на въздействието на комисията и в крайна сметка и докладът по оценката на въздействието беше одобрен през месец май 2013 година, след което беше съставено законодателното предложение – по законодателна инициатива на комисията. Предложението беше представено през май тази година. Има три различни проблема, на които трябва да се спрем. Първият както винаги, е привеждането в съответствие с новата правна рамка. Това е ангажимент на институциите. Газовите уреди също трябва да бъдат включени при всички стандартизирани хоризонтални разпоредби. Това е по решение 768 от 2008 година. Има и други директиви, които е необходимо да се преработят. Обикновенно ние разглеждаме хоризонталните определения, задълженията на стопанските оператори, оценката, това, което е предвидено за уведомяване на съответните органи и така нататък. Иначе при директивата за газовите уреди имаше и някои други проблеми. Например, при газовите уреди не е необходимо да се отива по-далеч от привеждането в съответствие на самия текст. От правна гледна точка тук няма нови елементи – ако говорим за чисто законодателната рамка, последиците са едни и същи, както при предходната директива. Следователно, трябва да се спрем на двете важни заключения. Първо, няма някакви големи нови разходи за компаниите, няма нищо ново, ние допълваме съществуващите задължения и одобрени практики на сектора. Със сигурност нямаше как да се направи количествено проучване, можехме единствено да разгледаме качественото изражение на възможните последици. От него видяхме, че малките и средни предприятия не поемат непропорционално голям административен товар. Същевременно е необходимо основните органи да се уведомяват писменно, което все пак е някакъв разход. На второ място, нека разгледаме конкретните проблеми. Ние внимателно разгледахме отговорите на заинтересованите групи и така набелязахме основните проблеми, на които да се обърне внимание при преработения вариант. На първо място въвеждането на определения специфични за отрасъла – защото при действащата директива имаме приложно поле, но не се дава дефиниция на някои от изброените приложения. И това се отнася до доста от специфичните термини, за сектора, които са в самия текст. Необходимо е обаче да има правна сигурност при тълкуването на тези термини и за това те трябва да бъдат включени като определения. На второ място трябва да се подобри определението което се дава на условията за газови доставки в държавите членки. Това е промяна по същество, защото в много случаи се използва биогаз, например. И тук трябва да сме готови за различните сценарии да се включат изискванията при уведомяването. Има и разпоредби, които поясняват отношенията и връзката между нормите за газовите уреди и енергийната ефективност. но иначе по останалото няма смисъл да се отива по-далеч от действащата директива, освен да се направят някои редакционни промени и да се кодифицират практиките, които вече са разпространени чрез производ... сред производителите, например задължителната оценка на риска. Имаме изискванията по приложение 1. Що се отнася до обхвата на регламента, в процеса на оценка на въздействието не беше възможно да намерим доводи в полза на разширяване на обхвата. Ето защо анализирахме ситуацията а, с а, а, горивата, които са извън обхвата но няма доводи за разширяване на обхвата. Запазваме го такъв какъвто е. Извадена е границата от 105 градуса. Този, тази температурна граница отразява само рискове, свързани с налягането. А този въпрос е решен от европейско законодателство. Това е директивата за захранващите налягания. Що се отнася до обхванатите аспекти, Оказва се, че сегашните изисквания обхващат всички рискове, свързани с газовете, както и енергийната ефективност. Но що се отнася до рационалното използване на енергията, не е необходимо да бъдем по-конкретно, по-конкретни. Имаме по-конкретно законодателство за енергийната ефективност, което ще влезе в сила. Искам да ви уведомя също така, че по време на обществената консултация заинтересованите лица подкрепиха измененията, които са въведени в предложението. Няма да се спирам на различните точки една по една. Само ще обобщя, че 75-6% от отговорилите бяха за измененията, които предложихме. Следващата стъпка в процеса, след като очертахме необходимостта да се решават някои въпроси, след като сравнихме вариантите, за да намерим най-добрия с оглед на необходимостта от посъвършенстване на нормативната база. Нормативната база като такава ще се запази непроменена. Всички засегнати страни, производители, нотифицирани органи и прочие, ще останат непроменени. На практика В този процес се усъвършенства яснотата на текста. Той е по-разбираем, но не излизаме извън обхвата на онова, което е регулирано от сегашната директива. Няма значително економическо, социално или екологично въздействие – от преразглеждането на нормативната база. Ето защо. Различните политически варианти могат да бъдат сравнени от качествена гледна точка няма количествена разлика между различните варианти. Те са представени на следващия слайд. Какви са наличните политически варианти? Да не се предприеме нищо, това е базовия вариант. Второ, варианта с а, запазване на съществуващия текст – но, пред, но приемането на нови насоки и третият вариант е законодателен вариант. Има вече 23 тълкователни документа и със сегашната директива ние сме в рамките на вариант номер 2. За да постигнем това, което сме си поставили като цел, след сравнението, направено в оценката на въздействието, първи вариант, е като че ли най-добрият начин за усъвършенстване. И така, предпочитания вариант е законодателният вариант, тъй като така ще се осигури правна сигурност, ще се подобри наблюдението на пазара, ще се осигури съгласуваност и последователност в сектора, а и изпълнението ще бъде улеснено. Както и при другите предложения, Смятаме, че регламентът е най-добрият правен инструмент. Регламентът води, подпомага да постигнем упростяване, ще има само един текст, а не 23 транспонирания, ще има последователност вътре в сектора, тъй като ще има привеждане в съответствие с, с, нов, с, с новата законодателна рамка. Едни и същи изисквания ще се прилагат в целия Европейския съюз и всички характеристики на съществуващия подход се запазват, така че производителите могат да избират между различни спецификации, могат да използват стандарти, основани на оценка на съответствието. Ще се запазят административните групи и други групи. Няма противоречие с принципа на субсидиарност, когато се предлага регламент. Държавите членки ще запазят своите правомощия в областта на наблюдението на пазара. Освен това, ще могат да определят условията за газоснабдяване. Всъщност, е, това беше в кратък вид представянето на оценката на въздействието. Сега искам да дам думата обратно на председателя. Благодаря. Е, Катрин Штайлер има а, думата. Тя е докладче. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това изложение. А, и благодаря за тази възможност а, да задам няколко въпроса, но също така и да кажа няколко думи е, за превода на документа. Крайният срок е 20 януари Дебатът по първоначалния доклад ще бъде 24 януари. В момента разговарям с заинтересовани лица от Организацията на потребителите, както и от бизнеса. Надявам се да се срещнем и с докладчите в Сянка. И съм благодарна на комисията за отговора на въпроса няколко въпроса, свързани с презентацията. Въпроса за условията за газоснабдяване и обменът на информация и е, възобновяемите източници е нещо, което влияе върху резултатите и параметрите на газовите уреди. Мисля, че ще бъде хубаво да кажете няколко думи за условията за доставка. Също така говорихте за изпълнението и за условията за доставка и за пазара. Всъщност тук говорим за безопасност и енергийна ефективност – въпроси, които са важни за нашите граждани и за потребителите, които купуват тези стоки в Европейския съюз. Ще имам възможност на 24 февруари да представя своя доклад в подробности, но вие добре обосновахте необходимостта от регламент, за да се премахне разпокъсаността, а също така и с оглед на сигурността и безопасността. Благодаря ви. Ще чуем становището и на нашето звено за оценка на въздействието. Както каза председателят, когато анализирахме другите доклади за въжените линии и защитните средства, хубаво е е, тези доклади да бъдат в е, пакет и да има е, взаимна свързаност и съгласуваност. Благодаря ви и очаквам да чуя отговор на своите въпроси. Сега ще дам думата на докладчите в Сянка и след това ще дам думата на звеното за оценка на въздействието. Господин Босой. Благодаря, ще говоря на румънски. Е, директива. Директивата, за която говорим, за газовите устройства и уреди, регламентира основните изисквания към тези уреди, които се продават на вътрешния пазар. Тази директива сама по себе си беше добра, прилагането също беше задоволително. Тя оставя известна гъвкавост по отношение на техническите подробности за производителите. Стремим се да улесним достъп до пазара на онези продукти, които отговарят на изискванията. Тук също така бяха предприяти стъпки, има и доброволни задължения на производителите. Благодаря за информацията от страна на комисията. Имам един въпрос. Направила ли е комисията сравнение между изслушването и консултацията с заинтересованите страни и проучването има ли последици за потребителите и какво ще предприеме комисията, ако има нужда от въвеждането на нови стандарти? Господин Якович не е тук. Госпожа Сенхалова от Алде. Паскал отно. А, първо дит. Благодаря. Благодаря на комисията за изложението. Не мога да добавя много. Очаквам доклада на Катрин. Два кратки коментара, както също при доклада за въжените линии. Може би ще им, ще бъде добре да има глава за наблюдението на пазара. Съгласна съм, че регламентът е по-удачен от директивата и се надявам, че регламентът ще бъде прият бързо. Надявам се да си сътрудничим добре. Паскал, искаш ли да кажа не? Благодаря. И няма никакъв проблем. Очаквам доклада. Имам пълно доверие на докладчика. Темата е определено интересна. Thank you. Alison, did you want to come in with some points from the Parliament Impact Assessment? Alison, е, имате, искате ли да кажете нещо от гледна точка на звеното за оценка на въздействието на парламента? Вярно, че това е първа размяна на мнение. Само да кажа какво прави нашето звено. Ние извършваме предварителна оценка на въздействието и ние представяме на депутатите предварителна оценка на положителните и отрицателни страни на оценката на въздействието на изготвена от комисията. Ние не правим оценка на предложението, ние анализираме качеството на оценката на въздействието, като използваме насоките на комисията и собствените критерии на парламента. Що се отнася до тази конкретна оценка на въздействието, мога да бъда кратка. Както каза комисията, потенциалното въздействие е ограничено – тъй като промените, които се предлагат, са е, ограничени. И нашата оценка показва, че онова, което се. че оценката на въздействието е съразмерна на предложението. Консултациите, обществените консултации са доста пространни и е, са допринесли за е, оценката на въздействието. Много е полезно това, че в обществената консултация има ясно разпределение и разбивка по становища. По-нататък замяната на директива с регламент беше обоснована много добре. Слабостите не са съществени. Някои от тях са свързани с редакционната дейност, много повторения, което прави, което затруднява разбирането. Има липса на последователност и съгласуваност между оценката на въздействието и резюмето. Разликата между вариант 1 и 2 е изкуствена, но това е детайл. Насоките вече са издадени, така че можем да очакваме, че това е базовия вариант. Изборът между вариантите е ограничен, но е много трудно да се а, види защо, защо има само два варианта законодателство или нищо. Въпросите, които според нас биха биха заслужили повече внимание, е, е последващата оценка. Е, не винаги се използва последваща оценка, но там се, там, в тази оценка се вижда, че разходите за съобразяване с е, изискванията и нормативите са по-високи за малките и средни предприятия. Сега обаче не се е, предлагат допълнителни разходи за МСП. И не знам е, защо предложението е неутрално. В първоначалната директива имаше проблемни области за малките средни предприятия. Е, докладчикът спомена да продължа ли? Сега за личните превозни средства, ако можете да ни кажете няколко думи, защото разбрах, че няма да можете да дойдете по-късно. По личните предпазни средства – в сравнение с оценката за газовите уреди, директивата за ЛПС разширява обхвата и включва нови продукти, докато при газовите уреди няма стоки, които ще бъдат включени в соглед оглед на границата 105 градуса. Защитни ръкавици ще се включат в директивата за ЛАПС, до сега не бяха. Не са няма разбивка по заинтересовани лица в ЛПС, а при газовите уреди и да, и, има такава разбивка. Малките средни предприятия са участвали и са дали своите предложения. В ЛПС няма. Това не е така. Другата разлика е, че няма последваща оценка на директивата ЛПС. Има неформална последваща оценка, но няма формална такава. Комисията, разбира се, не е виновна за това, но мисля, че има хубаво да го има предвид за в бъдеще. Нерешените въпроси за директивата за ЛПС Разбира се, оценката на въздействието е добра, но има някои слабости. И комисията, може би, ще бъде добре да ни предостави допълнителна информация. Благодаря, ще обсъдим този въпрос по-късно днес след обяд. Междувременно, последната точка в дневния ред за тази сутрин е докладът Докладът на господин Отмар Карас ще му дам думата да представи доклад по собствена инициатива. Заповядайте, господин Карас, за пригодност и резултатност на регулаторната рамка. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. По същата тема комисията утре ще разпространи предложение. А ние в кавички трябва да дадем само становище. Следва обаче да го приемам толкова сериозно, колкото и ако бяхме направили цял доклад. Аз ще се спра на всички елементи от оценка на въздействието до прилагането на законодателството в държавите членки. Тук се съобразявам с съобщението на комисията за прилагането на тези промени, свързани с пригодността и резултатността на регулаторната рамка и с всички свързани с това разходи. Трябва да имаме предвид програмата в от Монте от 2004 и трябва да имаме предвид и това, което казва програмата Cost of Europe. Предлагам 11 точки първо, е, трябва всички регламенти и директиви да имат добавена стойност, трябва да се избегнат е, припокривания и за всеки е, инструмент трябва да има предварителна оценка за разходите свързани с неговото прилагане и разходи свързани с нерегламентирани. Второ, трябва малките и средните предприятия да се ползват с предимство и за това трябва да се запази а, тестът за малките и средните предприятия. трето, една част от а, регламентите на Европейския съюз а, трябва да се избегне свръхрегулирането и винаги трябва да се спазват този принцип. Делегираните актове също изискват оценка на въздействието. Ако се очаква съществено въздействие в парламента, в политическите групи и в комисията трябва да има хора, които да се занимават с делегираните актове и трябва да има достатъчно щатни длъжности за това. В противен случай ще имаме проблем да постигнем политическо съгласие, свързано с делегираните актове. Между институционалното споразумение от 2003 година трябва да бъде преработено. Обменът на добри практики, като например планиране, обсъждане на оценки на въздействието и пост антиоценки трябва да бъде осъществен Групата на високо ниво на господин Штойбър, която има независим мандат за консултации, трябва да бъде пряко подчинена на заместник председателя на комисията, господин Тимърманс. Тимърманс не може да замени тази комисия, но тя трябва да му е подчинена изслушването на заинтересованите страни трябва да бъде своевременно, трябва да бъде обхватно и своевременно. Мненията на малцинства също трябва да бъдат отчетени. Следващата точка трябва да Отчитаме както разходите за регулиране, така и разходите от е, нерегулиране. Държавите членки трябва да докладват от последиците от законодателството на местно ниво. Нашето искане по отношение на изслушването е въпросите да бъдат ясно формулирани. Порталът за Европа трябва да предлага информация за малки и средни предприятия. Тази информация не е актуална в момента и е доста разпокъсана. Трябва да имаме по-добър инструмент и тази платформа трябва да се превърне в такъв. Комисията предлага проверки за пригодността и целесообразността на законодателството на Европейския съюз. Смятам, че трябва да обърнем внимание и на начина по който се прилага съществуващото законодателство. Особено трябва да обърнем внимание на директивата за къснелите плащания. Това е фактор, който много пречи на работата на вътрешния пазар. Това са моите 11 предложения за промени, свързани с доклада на Комисията по правни въпроси. За социалистите Йенс Нилсън, вашия докладчик в Сянка. Я, я, på svenska, så får er Ще говоря на шведски. Първо благодаря за становището. Можем да си сътрудничим по тези въпроси. Положително е, че комисията предвижда промени. Е, самият аз работих в комисията по регионални въпроси и всички сме на мнение, че трябва да се опрости законодателството, да се избегнат а, покриванията и а, закони, които вече не са актуални, трябва да бъдат а, премахнати. Трябва да свършим основополагаща работа за а, всичко това, което пречи на живота на гражданите, предприемачите и институциите. Свършихме много положителна работа. А, изпратихме ясен сигнал на комисията с резолюция, която приехме миналата седмица. Когато говорим за опростяване, не бива да разбираме погрешно този термин. Той може да се тълкува и в политически смисъл. Самият аз в ролята си на кмет в Швеция се сблъсква с оплаквани от страна на малки и средни предприятия, които смятаха законодателните разпоредби за прекалено сложни. А, това не винаги е свързано а, както с работата на общините, така и с упростяване на законодателството. Не може да се премахнат всички законодателни разпоредби. А, е, има изисквания към данъчното законодателство, към опазването на околната среда и а, също така става въпрос за въпроси по, по, социални, свързани с трудовоправните взаимоотношения. Самият аз съм доста критично настроен към програмата Рефит. Тук има политически намерения да се извлече дивиденд трябва да бъде възможно за гражданите да спазват законодателството. Трябва да се ограничат рисковете за малките и средните предприятия, свързани с прилагането на законодателството. Важно е да бъдем производителни, да бъдем конкурентоспособни и това е целта на подобни законодателни промени. Не става въпрос само за малките и средните предприятия. Когато говорим за промени в тази програма, се надявам да можем да работим заедно, да погледнем както от страната на потребителите, така и от страната на предприемачите, правата на потребителите трябва да бъдат защитени и трябва да има минимални правила. Трябва държавите членки да прилагат в самите държави по-строги правила, но трябва да се запазва и конкурентоспособността. Имко би трябвало да защитава правата на потребителите и тук трябва да имаме ясна позиция също в разговорите с други комисии. Could somebody start please taking a list of speakers who've indicated Catherine's? Някой може ли да започне да записва листа, списъка на ораторите? Аз съм докладчик от името на ЕКР. Няколко коментара. Първо, много благодаря за проекто становището. Съгласна съм с много от постановките в него, упростяването, маките и средни предприятия, необходимостта да се работи по вторичното законодателство – да, тук има доста важни елементи. Същевременно, както и господин Тимерманс посочи вчера, трябва да разглеждаме не само новото, а и действащото законодателство, доколко то отговаря на поставените цели. Да не говорим, че е важна цялата последователност от стъпки от законодателната инициатива до крайното изпълнение. Нашата група е на мнение, че трябва да анализираме цялата верига от подготвителната работа до вземането на решение и изпълнението. Имаме и други идеи Например, компенсацията, когато се добавят нови изисквания, пък някои е да отпадат, за да има пропорционалност, да се насърчава конкурентоспособността. Необходимо е, ако ще въвеждаме нови норми в Европа, винаги да се питаме какво ще е тяхното въздействие. Според мен е важно също така да имаме предвид, че не веднъж в миналото оценката на въздействието се прави от комисията. И не е задължително тази оценка да бъде независима. Меко казано, комисията може да отразява това, което всъщност би искала да бъде чуто. Теста за малките и средни предприятия, както и направените изключения е също нещо, което подкрепям. Много е важно, според мен, в началото на мандата още малките и средни предприятия да имат доверие в нас. И изобщо да се водим от техните приоритети, които са установени в хода на допитванията – Принципно трябва да има по-добър подход и при делегираните актове, при актовете за изпълнение. Струва ми се, че би трябвало обществеността също да има възможност за получаване на достъп до новите норми, които се обсъждат. Това е съществено и при оценката на въздействието и изпълнението на целта, свързана с намаляване на бремето. Що се отнася до регулаторната рамка, мисля, че всичко казано въжи и за нея Отлично е свърши работата си докладчика, трябва да благодарим. Освен това, както виждаме, се засяга теми, по които сме говорили изпълнение, проверка на изпълнението, как да сме сигурни, че когато един законодателен акт е окончателно одобрен от нас, той работи добре, как е, да организираме редовните проверки на изпълнението. Много се радвам, че разискваме темата и е, съм готова да разговарям с всички, които ще работят по нея до срока следващата седмица. Госпожа Тонес, благодаря ви, госпожо председател, и аз искам да благодаря на докладчика. Наистина имаме отлично, кратко, информативно проекто становище. Напълно съм съгласна, че трябва да се дерегулира, особено при маките и средни предприятия. Защото те са гръбнака на европейската економика. Те са гръбнака следователно и на европейския трудов пазар. Всички ние обаче Знаем колко е важно заедостта и растежа да се върнат в Европа. За това трябва да дерегулираме примаките и средни предприятия. Така ние ще помогнем на разкриването на новите работни места, защото потенциалът е при тях. Освен това, ми се струва много важно, когато дерегулираме да разговаряме с различните заинтересовани групи – бизнеса, маките и средни предприятия. Необходимо е и при бъдещата си работа да вземаме под внимание тяхното мнение. Съгласна съм и с посоченото от вас. Аз самата съм от Дания и мисля, че не бива да замазваме нещата. Всъщност аз разговарях наскоро с маки и средни предприятия. Попитах ги какви са техните приоритети, що се отнася до работата на Европейския парламент. Те казаха дерегулация, дерегулация и дерегулация. Това исках да ви кажа. Имам доста високи очаквания от господин Тимерманс като новоназначения заместник-председател на комисията. Трябва да работим по намаляването на законодателното бреме. времено. Като докладчик в сянка аз ще работя, разбира се, и с докладчика. Денис Де Янг не е тук. Но е заместен. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в Сянка, член на Комисията по правни въпроси. И затова приветствам казаното от моя колега от Маркарас. Аз ще се помъча да пренеса цялата тази информация в Комисията по правни въпроси. Това досие е много важно. Аз питах по време на изслушването на госпожа Йорова за програмата Рефит и се надявам на добро сътрудничество с комисията по този въпрос. Благодаря. Грапини. Госпожа Грапини. Vreau să apreciez foarte mult благодаря. И аз искам да благодаря най-сърдечно за резюмето, представено ни от господин Карас. Аз съм представител на групата за връзка с малки и средни предприятия и смятам, че неговото разуме беше много добро. Ще се спра на два въпроса. Работата ни ще остане безмислена, ако не е подкрепена с изследвания. Имаше информация, представена ни от комисията и може да се каже, че а, само част от малките и средните предприятия са питани от 90% малки и средни предприятия в промишлеността са питани само 40%. Смятам, че за да се получи правилна картина, трябва да има повече а, анкетирани предприятия. От Маркарс спомена за малките и средните, за малките предприятия. Няма тест преди въвеждането на нов закон. Самата аз съм работила в Министерство и всички те имат интерес от въвеждането на нови такси и данъци. Самата аз в ролята си на министър работих върху е, един нов закон, засягащ малките и средните предприятия и всички нови закони би трябвало да минават през съответните министерства и да се установи какъв ще бъде ефектът им върху малките и средни предприятия. Нашата задача, ако успеем, ще бъде да намалим разходите, както каза господин Карас в своята точка 8 трябва да видим дали можем да постигнем целта с един закон и какви ще бъдат разходите от приемането на закон, съпоставени с неприемането и нерегулирането. Аз се надявам да можем в сътрудничество с комисията да предприемем стъпки, които са полезни. Европейският съюз има проблем. И е, зададох въпрос на ресорния комисар, не получих е, отговор. Попитах е, каква е ситуацията на малките и средните предприятия и ако положението им е тежко, какви мерки предлагате, какво ново предлагате отговорът беше, че имаме много закони и една част от тях трябва да бъдат преработени. нашата обща цел е да постигнем облегчение на ситуацията на малките и средни предприятия. Е, да, и нека приветстваме представителите на малките и средни предприятия, които са отзад в залата. Евелин Герфхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Карас за предварителната работа, която е много важна. Смятам, че темата малки и средни предприятия е изключително важна. От друга страна, току-що погледнах, защото бях изненадана какъв език използвате. Говори се за дерегулиране. Програмата Рефит обаче не е програма за дерегулиране, а за по-добро законодателство. Не бива да смесваме тези две неща, защото дерегулацията крайна сметка би довела до въвеждането на 28 различни законодателства вместо създаването на общи правила и смятам, че това е една от основните задачи, с които следва да се заемем. Смятам, че а, тук колегите от моята политическа група са на същото мнение. Искам да се спра на оценката на въздействието. Това е важен аспект, вече беше споменат. Смятам, че е изключително важно тези оценки да бъдат от една страна достоверни, от друга страна неутрални. И нещо, което забравяме постоянно е, че правилата, които въвеждаме в Европейския съюз, не са само за предприемачите, а и за гражданите. И за това е много важно част от оценката на въздействието да бъде ефекта върху живота на гражданите, какво те ще означават по отношение на тяхните социални права, трудовите им права, какво ще означава това за опазването на околната среда. Така че да, смятам, че е важно да има оценка на въздействието за малките и средните предприятия, за помишлеността, но трябва да оценим въздействието върху цялото общество и смятам, че тук доста изоставаме и трябва да предприемем стъпки а, един проблем с а, ваш, вашия текст, а, господин Карас. Остана с впечатлението, че а, искате да институционализирате влиянието на заинтересованите страни. Може би това е неволно. Ние знаем, че заинтересованите страни, в зависимост от а, място, от което а, идват, имат а, различни а, възможности, различни финансови възможности. А, и ако те се включат на ранен етап от работата върху един закон, се питам дали това не е погрешен сигнал. Мога да се представя, че влиятелно сдружение от промишлеността може да окаже сериозно въздействие върху посоката, в която се разработва един закон а, и може да бъде по-влиятелен, отколкото организации, които защитават околната среда или правата на потребителите. Така че тук бих искала да се внесе малко повече яснота във вашия текст. Благодаря, госпожа Солтес. Госпожа predsedujoča, хвала за беседо. Туди сам ми се res Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за предложенията. В групата на зелените ние не сме против предложенията, но бихме искали да добавим някои елементи. Е, съгласна съм с датския колега. Упростяване, упростяване, упростяване. Да, упростяването е много важно – за европейското законодателство, защото на национално ниво твърде често чуваме критика за прекомерно регулиране. Дерегулацията обаче също е свързана с последици. Трябва да направим така, че упростяването или дерегулацията да не бъдат свързани с висока цена. Защо казвам това? Защото дяволът е в подробностите. Не трябва да допуснем дерегулацията да бъде претекста за ограничаване на някои права, като социална сигурност, социално осигуряване. Трябва да имаме минимални стандарти за опазване на околната среда. Ние трябва да защитаваме правата на потребителите, особено в областта а, на а, производство на хранителни стоки. Аз мисля, че в нашата препоръка ние трябва да намерим баланс между опростяване от една страна и необходимото законодателство, от което задължително имаме нужда. По шеста точка, по-конкретно, от е, предложението на докладчика, където се говори за заинтересованите лица. Там трябва да бъдат включени не само фирмите, но също така и синдикатите и организации за защита на потребителите, защото когато се разработва законодателство, трябва да бъде потърсено мнението на всички заинтересовани лица, които по някакъв начин ще бъдат засегнати от текста. И още един последен коментар. Винаги, когато оценяваме въздействието, критериите, които се използват, трябва да бъдат добре обмислени, защото ако оценяваме въздействието, това разбира се е похвална дейност, но това трябва да става на точни и правилни критерии, ако искаме да има полза от оценката на въздействието. Така че е, в крайна сметка законодателството трябва да постига определени цели, но то не може да навлиза в, в е, областта на други а, законодателни актове. Катрин Штайлър и след това от Маркайрас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Аз мисля, че този дневен ред е много важен. Разговаряхме много по въпроса, особено въпроса за позлатяването. Много държави членки го правят. То е вредно. Обвинявали ли ме, че увеличавам тежеста за фирмите, тъй като тъй като знаем, че съществува една практика да се национализират успехите и да се интернационализират провалите. Малките и средни предприятия определено подкрепят някои законодателни актове, само че има законодателни актове, които не са изпълнени Можем да говорим за проблемите, но трябва да се замислим и за някои практически решения, особено на ниво държави членки, така че да не се допуска позлатяване. Изпълнението е в центъра на всичките ни дейности. Тук говорим за един определен акт, но ние сме работили по толкова много актове, за които имаме подкрепата на гражданите. Очаквам да работя с комисията. Едно от основните предимства в единния пазар – в който членуваме, е наличието на една вместо 28 различни нормативни бази. Благодаря ви за вниманието и участието. Благодаря и на докладчика. Господин Тимерманс ми изпрати а, Uh, в който каза, че инициативата Рифит е много важна и затова аз му аз също му изпратих Твитър и му казах, че затова обсъждаме въпроса. Значи те ни слушат. Мисля, че трябва да направим всичко възможно да насърчим диалога с нашите граждани. Първо, много благодаря за всяко едно, според мен, много конструктивно изказване. Не смятам, че а, имаше някакво противоречие между вашите изказвания и а, моите предложения. Виждам четири блока въпросът дерегулиране, опростяване, по-добро законодателство не бива да си противоречи Става въпрос за по-добро законодателство, законодателно регулиране. Друг въпрос са инструментите, които използваме. Дерегулирането не е връщане към националните законодателства, а начин да подобрим европейското законодателство. И тук, когато предлагаме изменения, трябва да спазваме принципа на това, че дерегулацията трябва да върви в посока по-добро законодателство. Какъв е обектът на подобренията? Не бива да се ограничаваме само с малките и средните предприятия и с промишлеността. Разбира се, че трябва да бъдат отчетени интересите на потребителите и на гражданите. Тук Става въпрос за прецизиране на формулировката и а, трябва да стане ясно кои точно са заинтересованите страни, които участват в оценката на въздействието. А, институционализирането на заинтересованите страни, разбира се, не означава, че те ще вземат някакво решение, ще определят посоката, в която се формулират закони, но участниците в оценката на въздействието всъщност са и онези, които ще изпитват по-късно това въздействие. Трябва да отчитаме и това обстоятелство. И накрая изясняването на някои формулировки ще направим посредством вашите предложения за изменения в така предложения от мен текст. Ще се радвам на добро бъдещо сътрудничество. Крайният срок за внасяне на изменения е 10 декември. Благодаря на докладчика. Благодаря ви за това заседание. То беше чудесно. Ще се видим днес след обяд.